органи на Испания ме информираха за избора на госпожа Таня Гонцалес Пенес. Тя е избрана от 11 септември 2014 година. Тя замесва господин Карлос Биляреньо. Вследствие на член 4 от правилника за дейността на Европейския парламент. Ние приемаме този факт Искам и освен това да ви кажа, че съгласно член 3 всеки член на Европейския парламент участва в заседанията на парламента и неговите органи и се ползва с всички проистичащи от това права, при условие, че предварително е подписал декларация, че не заема длъжност несъвместимо с неговото положение. Литовските компетентни органи подадоха заявление за ам, отменяне на имунитета на господин Паскович. От политическата група на НП на ЕКР и други политически групи и